Окей, okay, до... И така започваме заседанието. Добре дошли на всички на първото ни заседание за тази година. Както обикновено, предстои ни вълнуваща работа. Имаме няколко много интересни теми в дневния ред за следващите два дни, ден и половина. И така, първата точка беше заседание на координаторите, тя беше при закрити врата. Заседанието приключи. Председателя на английски, извинявайте, бихте ли седнали? Точка 2 се казва приемане на дневния ред. Няма предложения за изменение на дневния ред, така че считаме дневния ред за прият. Преминаваме нататък съобщение на председателя. На първо място искам да ви съобща, че ще има промени в персонала на комисията съвсем скоро. В следващите два месеца ще загубим двама от нашите административни служители – На следващото заседание госпожа Шлендък няма да бъде с нас. Тя приключва своята работа. Благодаря. Жалко е, че приключваш работата си в нашата комисия. Оценяваме високо твоя принос. Беше забавно да се работи с теб. Всъщност, малко се радваме, защото оставаш в парламента, ще работиш в комисията по култура ще имаме отлични възможности за сътрудничество с Комисията по култура в рамките на въпроса за равенството. Така че много ти благодаря за работата ти и успех на новото ти поприще. Двама нови служители ще имаме, двама нови администратори. Искам да приветствам с добре дошла госпожа Тамбурини, която да видим сега. Можем да започнем с госпожа Конде Перейра. Значи. А, ето и госпожа Тамборини, която е нов администратор. Добре дошла в нашата комисия. Добре дошла и на госпожа Конди Перейра, която също седи там. И на вас добре дошла. Жалко е, че губим добра работна сила, но пък получаваме нова работна сила. Отново казвам, добре дошли. Най-сърдечно. Още нещо. Ще променим календара на работата на комисията, тъй като парламента взе решение да промени своя календар. не само ще имаме две сесии през октомври, т.е. зачеркваме една седмица за комисии, ще ви дам информация по-късно, ще има допълнителни дни през октомври. През пролета нищо не се променя. Точка четвърта. Искам да кажа, че става въпрос за препоръките на координаторите, съобщения на председателя в тази връзка. Имате протокола от заседанието от 17 декември. Ако няма възражение, ще считаме, че протокола може да бъде оставен в архивите като официален документ. И сега точка 5, първата точка по същество въздействие на економическата криза върху равенството между половете и правата на жените. Тази тема избрахме и за Международния ден на жените, който ще отбележим на 7 март, а не на 8. Това е основната ни тема. Ние обсъдихме доклада. Докладчика госпожа Шартие представи своето предложение. Всички вече имаха възможност да предложат своите изменения. Сега ще обсъдим измененията. Затова с удоволствие сега давам думата на заместник председателя госпожа Моран Шартие. Заповядайте. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колеги, за вашето присъствие, за вашето внимание, за... по този доклад, който е, ми се струва, че е изключително важен, предвид а, економическите трудности, които ние преживяваме в момента. И не виждаме все още изход от економическата криза. Този доклад е много важен, защото като се прави наравно сметка за въздействието, последиците на кризата върху жените, не само имаме една представа за това каква е работата на жените днес, но също така ни позволява да подчертаем бедността сред жените и засилването на последиците на економическата криза и мерките за економии, които се отразяват основно върху най-чувствителната част от обществото, върху несигурните договори, върху всичките форми на труд, които са най- чувствителни, най-слаби през този период на криза. И също така, вие знаете, че в е, този момент, е, за да се опитаме да включим отново в пазара на труда известен брой хора, които бяха маргинализирани от кризата, между които жените, разбира се, политиката за обучение през целия живот е, за придобиване нови компетенции е един силен лост, за да може жените да се изправят отново и да вземат своето място в обществото. И докладът показва, че жените имат особени трудности да използват този инструмент, този лост, който може би е по-лесно достъпен за мъжете, отколкото жените, предвид именно а, изключително големи обем работа, която жените трябва да извършват. На трето място кризата доказва, колко трудно е за жените да достигнат до пазара на труда, да стигат до по-високи длъжности в иерархията, да в най-общ смисъл на думата. И това е причината, поради която нашия доклад посочва известен брой проблеми и дава препоръки, които касаят най-разнообразни сектори, като зелената економика, социалната економика, политиката в областта на транспорта, но което са проблеми, които и въпроси, които трябва да позволят да се борим срещу последиците от економическата криза върху жените. И това, което е изключително важно, накрая всички политики, които ние трябва най-после да въведем за съчетаване между семейния и професионалния живот. Говори много, разбира се, и... но не се вършат толкова много неща, колкото бихме искали да видим. И се знае много добре, че тези политики, за съчетаване на професионалния и семейния живот са от изключителна важност, не само, що се отнася до отглеждането на децата, но също така и помощта за възрастните хора, защото и в единия край на живота и в другия край на живота много често от културна гледна точка, жената е тази, която поема цялата тежест и която тежест, разбира се, отстранява от а, нейната професионална дейност. И политиките, които се водят от държавите членки в момента, държат по-малко сметка за по-раното започване на училище или помощта за възрастните хора. И една последна точка, която бих искала да подчертая също и по която държа да настоя, това е липсата на някакви насоки, на липсата на а, наблюдаване на всички тези проблеми. Това не ни позволява, разбира се, и да проследяваме нещата, а, които касаят а, двата пола, мъжете и жените, да проследим е, действителната ситуация и развитието на тези последици. И това е много-много важно. Това е нещо, което много ни спира в нашата политическа работа, но това е характерно за липсата на воля да се решава тези проблеми от гледната точка на интегрирането на жените на пазара на труда. В доклада, който предлагам, а също така и становището, което беше представено от госпожа Габриел Зимер в Комисията по заедостта и социалните дела, и трябва да го кажа, това е работа, която върви в същата посока, в която ние работим. Много е интересно да видим, че комисията за жените и равенства, равенството между мъже и жени и комисията по заедостта имат много близко виждане по тези въпроси. Вие всички внесохте известни промени в този проект има 269 изменения, които бяха предложени. 70 от групата СНД, 63 от НП. Аз самата внесох известен брой изменения в собствения си доклад. 24 го е господин председател на нашата комисия много работи за да предложи а, е, изменение на този доклад. Аз му благодаря. 15 от АЛДЕ е, е, и 3 от а, групата на зелените. Благодаря всички депутати, които внесоха изменения по този доклад, защото това означава един повишен интерес по тази тема, която не може да остави никой от нас безразличен. Мисля най-общо, че всички тези доклади върват всички в посоката на, на по-голяма грижа по отношение интегрирането и стабилизирането на жените на пазара на труда. Мисля, че отвъд всичките политически опции, които може да имаме и едните и другите, аз говоря за опции, не за доктрини. Разбира се, трябва да кажа, че това, което е общо между различните политически групи, и различните а, депутати, които внесоха а, предложения за изменения, това е волята да се интегрират жените по траен и сериозен начин на пазара на труда. Така че а, си даваме сметка, че а, вървим в една посока много, доста, много доклади имат а, с като тема достъпа до пазара на труда, стабилизирането на трудовите договори, борбата срещу незаплатения труд, равенството а, на заплатите и равенството на възможностите за кариера. Мисля, че това е общата платформа, на основата на която ще може да е, решим въпроса с а, а, измененията и, с, и да постигнем компромиси. И има още нещо, което е много важно, по-моему, и което общо изгражда нашето виждане по тази тема. Това е волята да направим така, че трудът да направи жените независими. И мисля, че трябва да го припомним, защото това е именно политическата цел равенството между гражданите е да се осигури независимостта на жените, равенството им с другите граждани чрез достъп до труд. Мисля, че общо в предложенията, които бяха в измененията, които бяха предложени, и е, това е още един аспект, който ни позволява заедно да изградим едно споделено виждане между различните политически групи. Третата точка касае въздействието на политиките за економии. Мисля, че този въпрос може да бъде формулиран по един или по друг начин, повече или по-малко политически или социално или економически. Но какъвто и да е подхода, и тук няма някакви противоречия. Може би, господин председател, ви се иска да има някакви противоречия по тази точка, но всъщност е, виждаме, ние всички виждаме, че политиките за економии, за строги економии бяха един сериозен фактор за отдалечаване, отстраняване на жените, някакси спонтанно отдалечаване на жените. Някой, жени сами се оттеглиха от а, трудовия фронт. Не, навсякъде е така, не искам да го кажа. Но а, се случва дори спонтанното, самоволното отдалечаване на жените от пазара на труда, докато, както го казах в своя доклад, а и измененията поставят ударение върху това, това не са трудови сектори, които са изключително женски, тези, които бяха засегнати от политиките на економии, но отражението на тези политики за економии касаят най-вече жените. И като казах, че жените сами по някой път напускат трудовия пазар, разбирате, че тези политики за економии се отразяват естествено върху жените най-вече как ще го формулираме по-догматично, економически, политически или социално, няма значение. Въпросът е, че е, винаги се връщаме на същото понятие, за същата идея за въздействието на политиките и на мерките за економии върху жените. Четвъртата точка, която ми се струва изключително интересна, и аз благодаря на колегите, които предложиха изменения – касае е, разграничаването в рамките на Европа, в рамките на европейските държави членки, между жените от Северна Европа и жените от, Исто... от Южна Европа. И тук виждаме, ето Антигона направи едно изменение по този въпрос, но и други колеги също предложиха изменение. Е, вижда се, че има различно виждане е, относно живота на жените в южната част на Европа. И това е нещо, което дълбоко ме засегна и заинтригува и мисля, че не може да не държим сметка за това. Известен брой изменения, предложения за изменения се връщат на това, което казах в самото начало, т.е. че тази, това равенство между гражданите прави така, че жените имат право на труд. Вие самите, самия сте внесли предложение за изменение. Правото на труд на жените, това е нещо, което трябва да бъде споделено между всички европейски страни. И нашата работа трябва да бъде един механизъм, лост, който да доведе до това равенство на достъпа до труда. Що се отнася и до кариерата на жените, говорих за нашата воля да се осигури равенство, да се държи сметка не само равенство по отношение на заплащането, но също така и равенство по отношение възможностите за кариера. Някои от вас направиха предложение за изменение по тази точка, където специфично се подчертава, че жените не са интегрирани. Ще да кажа, са изключени, но да кажем, не са интегрирани, не, са, не участват в надлъжности, които се взимат решения в економическите и финансовите сектори. Има много сериозни пропуски в, именно в тази економическа ситуация, където решенията трябва да позволят да се възстанови системата и от това жените са изключени, просто защото те не присъстват в тези системи на това равнище, където се взимат решения. И мисля, че това е много важно нещо, по което ще трябва да изградим, да постигнем компромиси, защото ми се струва, че това е изключително важен въпрос. Много изменения касаят несигурните длъжности, чест, риск, опасности от уволнение и други. Всичко, което прави жените уязвими в този период на криза. Също така има известен брой предложения за изменения по някои по-специфични популации, които са по-уязвими, чувствителни в период на криза. Тъй, че мисля, че всичко това може да бъде прието, всичко това е разбираемо и ми се струва, че има, има почва да се съберем и да вървим в една посока. Искам отново да поставя ударението върху тези изменения, които ще ни позволят да позволим на жените да достигнат до длъжности, ръководни длъжности, длъжности, на които се взимат решения, в, да изградат а, кариера с а, перспективи за развитие, но трябва да кажа, че докато ние не преминем през статистиката и през а, планирането, ние няма да може да изискаме от държавите градивни политики по този въпрос, защото всякаква информация ще обегне от въз... възможността да се правят едни математически, счетоводни проследявания. Всичко това са данни, които някак си, че си затваряме очите пред тях. Все едно, че това да включваме жените в професионалния живот, просто ще бъде едно допълнително трудност в период на криза. И не може, разбира се, да приемем такава една идея. Искам да ви припомня, че миналата година през месец март беше проведено проучване, чиято цел беше да се види дали по време на период на криза се смята, че е, мъжете трябва да имат приоритет в труда. И това проучване даде 63% отговори. Да, мъжете трябва да имат приоритет в работата по време на криза. Но ако ние не минем през задължението да се води статистика, ние имаме институт, е, е, даже много колеги внесоха предложения за изменения да се обърне внимание този, на този въпрос. Ако ние не преминем през научната работа, през статистиката, ние няма да можем да постигнем равенството в труда, с което, което ние искаме да постигнем с нашия доклад. Това беше, господин председател, съвсем набързо, сбито, основни теми, които бяха засегнати в доклада и в измененията и не виждам, освен някои неща, които бяха предложени да бъдат премахнати от някои политически групи, които ми се струва, че не са, не, не са по които не сме единодушни, мисля, че ще може да изградим една обща солидна позиция, но най-вече такава, която има бъдеще за жените и за равенството им спрямо мъжете в нашето общество. Благодаря. Okay. Много благодаря. Сега ще дам думата на колегите. Първо давам думата на госпожа Пападополо. Заповядайте. Yes. Благодаря. I think it's working now, isn't it? Надявам се вече микрофона да работи. Чудесно. Искам да поздравя докладчика за всеобхватното отразяване на всички аспекти на въздействието върху жените на кризата. Специално се радвам, че жените от юга вземат подобаващо място и то не само работещите в обществения, но и в частния сектор. В доклада се посочва, че в началото а, кризата удря най-тежко мъжете. Жените а, които работят в обществения сектор също, но във втората фаза нещата се променят. От опит на юг знаем, че първите, които загубиха местоработата си, бяха жени. По най-различни причини. Е, някои бяха съкратени, други не получаваха заплати от работодателите си, бяха принудени да преминат на по-ниска заплата или на съкратено работно време. Е, по-продължителния работен ден би се отразил много тежко на семейните им задължения и това ги изхвърли от пазара на труда. Когато е, се предлагат изменения по доклад, посветен на жените, сме изправени пред една необичайна е, ситуация. Съчетаването на семейния и трудовия живот води до стигматизиране на жените. Те са изправени пред трудната дилема дали да работят или да си останат вкъщи. И когато въпросът бъде поставен така, ребром, те оставят вкъщи. Има, освен това, едно цяло загубено поколение. И мъже, и жени. Това е младото поколение, връзници на децата ми – завършили образованието си, готови да навлязат на пазара на труда, но равни възможности там за тях няма, независимо дали са мъже или жени. Проблемът е много тежък и затова искам да заявя във връзка с изгубеното поколение, че Горещо се надявам да се преодолеят последиците от кризата по-бързо и те да намерят възможности за трудова реализация. Искам да ви поздравя още веднъж за доклада ви и да добавя и трета бележка във връзка с липсата на надежни статистически данни. Независимо от темата, ние винаги поставяме а, е, този проблем, а статистиката е особено необходима, за да разграничим особеностите на последиците за, от кризата за жените в южната част на Европа в сравнение с северна. Мисля, че така ще намерим по-добри начини за преодоляване на проблема. И в заключение трябва да кажа, че нито в Гърция, нито в Испания, нито в Португалия е намерено сполучливото решение. И а, се боя, че и кипърската економика ще пострада. Госпожа Коста сега има думата. Си, грация, президенте. И воливо... Благодаря, господин председател. Поздравления за госпожа Моран Шартие за отличния доклад. Тази тема е изключително важна. Аз мисля, че би трябвало да преосмислим своите приоритети в Европа. Ние приехме дневния ред на комисара Рединг, дневния ред до 2015 година, но може би трябва да преосмислим своите приоритети по този дневен ред. Мога да цитирам два примера. По отношение на Европа до 2020 година, сред целите сме поставили повишаване на заетостта на жените и намаляване на бедността сред жените. В рамките на намаляването на бедността като цяло. Виждаме, че в ситуацията на криза се появяват противоречия. Трябва да подкрепя госпожа Пападополо. Системите в Европа са различни. По отношение на така наречените социални буфери. Какво се прави за хората, когато те загубят своята работа? Има различни стратегии в Европа и за жените, и за младите хора – Хармонизацията трябва да се подсили, както искат някои колеги. Трябва да създадем по-добри системи за справяне с безработицата в държавите членки, по-добри буфери. Защото жените са силно засегнати от кризата и не получават в такава голяма степен обещетения при безработица. Промишлеността дава заетост на мъже като цяло. Жените работят в други сфери, в сферата на услугите, на грижите. Мисля, че в тази връзка трябва да има промени в функционирането на Европейския социален фонд. Трябва да има включване на въпрос за равенството на половете във всяка една политика. Значи не само интеграция, но и целенасочени действия. Независимо дали става въпрос за мобилизирана средства по социалния фонд или на национални програми. Не трябва да забравяме, че жените иммигранти също се ползват от системата на социални помощи. Много жени работят в рамките на малки или средни предприятия, получават кредити. В тази връзка постоянно говорим за данни. И казваме, че Института за равенство на половете трябва да ни дава конкретна информация. Има Евростат, има и национални системи за събиране на статистика. Може би трябва да дадем малко по-голям мандат на Института за равенство на половете по тази тема. Той би трябвало да възложи някакви определени проучвания по темата на експерти, да работи заедно с експерти и да получим в крайна сметка надежни данни за положението. Трябва да има по-ясен мандат за Института за равенство на половете. Благодаря. Госпожа Вертман има думата. Благодаря. Мога да се съглася с много голяма част от казаното за економиите, за положението на жените. Не само в Южна Европа страдат жените, в Централна и Северна Европа жените също са засегнати от мерките за урязване на разходите. Бих могла също да добавя, че трябва да отчетем особеностите на всяка държава членка. Само при това положение можем да съставим реалистична представа и да преценим кои са най-големите проблеми. Благодаря. Неведалова. Госпожа Неведалова. Седа, в първом ради още съм поведа, че пани... Благодаря, господин председател. Доклада е отличен. Съвсем накратко няколко думи относно важните елементи тук. Вече се каза, че в ситуация на криза много хора губят работните си места, много жени губят работните си места. Всъщност, когато предстоят съкръщения, първо се съкръщават жените и то възрастните. Трябва да подчертаем този, този аспект. 60% от завършващите университети в Европа са жени в момента, но само 40% от работните места отиват за жените. Така че има голяма разлика. Много пъти сме казвали, че Съюза не може да си позволи да не използва 50% от своя потенциал, именно жените. Тоест, трябва да се обвържат по-добре образованието и създаването на работни места. Може да има наемане, на частично работно време, на възрастни хора и съответно в останалата част от времето на този пост може да работи една млада жена. Така можем да използваме опита на възрастните и този опит може да се прехвърли към младите. Жените, които не работят, след това нямат право на пенсия. Обикновено жените получават по-ниска пенсия. Благодаря. Това беше от мен. Благодаря на докладчика, председателя. Сега ще си дам думата, тъй като аз съм докладчик в сянка. Искам да благодаря на докладчика. Както казах на срещата ни през декември, доклада е много добър. Засягат се много различни важни теми, хвърляме светлина в доклада по някои важни теми. Има 179 изменения и това показва, че има голям интерес към темата. Не става въпрос за критика в тези изменения. Така че аз искам да се присъединя към този интерес Аз мисля, че доклада трябва да се раздели на 4 части. И след като вече казах колко добър е доклада, трябва да кажа какво трябва да се добави. Част първа в доклада. Описание на ситуацията, това, което се случва. Това е точно описание. Част втора. Разглеждате много добре последиците от кризата. Тази част също е много добра. На трето място споменавате мерките, които трябва да се използват, за да се решат проблемите в много различни теми. Отлични примери. Какво липсва тук? Едва ли ще се удивите. Всъщност, за мен липсват някои елементи в четвъртата част. А именно, защо се намираме в това положение. Защото има политики на крайни економии в много страни и всъщност това води до тежкото положение на жените. Трябва да се спомене освен това приватизацията е, и така нататък. Всъщност първите три части са много добри и аз едва ли бих могъл да ги напиша по-добре. Но аз съм от лявата част на политическия спектър и едва ли ще се изненадате или шокирате, когато ви кажа какво смятам по четвъртата част. Точно това ми липсва тук. Може да има решения и мерки в духа на тези, които предлагате, но основната причина според мен е политиката на крайни економи, Комисията налага такава политика на държавите членки и не само комисията. Ето защо би трябвало да се постави ударението върху економическия аспект. Там бих внесъл промени. Но по първите три части, както вече казах, проблеми няма. Можем да намерим компромис. Ще има малко повече затруднения, когато стигнем до четвъртата част. Там може би не смятаме, е, не мислим еднакво, но така или иначе благодаря ви за този отличен доклад. Сега ще дам думата на представителя на комисията, госпожа Давоин. Е, е Иска ли комисията да каже нещо? Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате думата. Аз само искам да привлека вашето внимание върху едно проучване, което току-що публикувахме, което касае отражението на кризата върху положението на мъжете и жените. Това беше публикувано през края, край на декември и в началото на декември го дадохме в секретарията. Това проучване доказва, че кризата е имал отражение върху е, заплатите, бедността, обедняването – и безработицата, като намали пропаста между мъжете и жените, но не може да се счита, че това е някакъв прогрес по отношение равенството мъже-жени, защото това намаляване на разликите всъщност се състои в... се дължи всъщност на по-рязко влушаване на положението на, жени, на мъжете. Така че това не може да се каже като, че е прогрес, успех – но все пак, е, като видим тази намаляването на разликите по отношение на заплатите, безработиците и така нататък, тези разлики намаляха по време на кризата. Исках да подчертая също, че е, комисията проследява, наблюдава тези разлики чрез този европейски семестър, но това е записано в становището. Това е, което исках да кажа за момента. Благодаря. Е, Благодаря. Давам думата за заключение на госпожа Шартие. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха думата, защото е, мисля, че по една такава тема е, нашата обща воля, нашите е, нашата е, нашите разсъждения ще ни помогна да напредваме по тази тема. Не може да си позволим да е, вървим в различни посоки, защото това е една цел, която ни касае всички. Аз не знам коя от моите колежки каза, нашите деца учиха, нашите внучета ще учат, дали трябва да оставяме да продължаваме да оставяме жените, момичетата, да, както вие казахте, да получават а, все по-добро образование и да имат по-малко възможност да работят, защото това е ситуацията. Младите жени имат а, много често повече дипломи от а, а, момчетата, а по-трудно има достъп а, до труд, имат по-малки възможности за кариера, по-низки заплати и така нататък. Така че дали има криза или не, няма никакво значение. Това е положението. Даже кризата, разбира се, внася допълнителни затруднения, но и преди кризата нещата не бяха блестящи. Тъй, че аз ще направя всичко възможно, да можем да изградим тази съвместна воля да се измъкнем от една ситуация, която е абсолютно недопустима, защото се инвестира много пари в образованието, в обучението на момичетата, много па... обществени средства, средства на държавите, но също така и частни средства, семейни средства. Така че това не е решение. Още повече сега съм твърдо убедена, признавам си, тук не става дума за статистики, но аз съм убедена в едно нещо. Това е, че ако искаме да а, интегрираме жените на пазара на труда и излизането от кризата ще бъде много по-лесно, отколкото ако ставим жените извън а, пазара на труда, защото никоя държава не може да се лиши от такава маса интелекта, производителни възможности, и трудът на жените е изключително важен. Ще започна с вашата забележка, господин председател, относно значимостта на е, отражението на бюджетните съкръщения. И други колеги говориха за е, отражението на решенията на тройката. Разбира се, решенията за бюджетни съкръщения – се отразяват още повече върху труда на жените, най-вече върху труда на жените, но в а, предложенията за изменения, измененията, които направихте и които касаят този въпрос, примерно 17-23 изменение, 50-то изменение за независимостта на жените. Искам да кажа, господин председател, аз мисля абсолютно същото, като това, което мислите и вие. А, разбира се, кой имате отговор, аз ще го приема, но въпросът ми е в Лисабонската стратегия 2000-2010 година всички говориха за растеж, но в този момент не ускорихме това приобщаване на жените в професионалния живот, в трудовия живот. Бих казала, че се поставя ударение върху бюджетната строгост, възстановяване на обществените финанси, върху растежа, върху целите на Европа 2020. Но аз се питам, тъй като не виждам много чувствителни резултати, се питам какво трябва точно да се направи. Какво ни липсва днес, за да можем действително да постигнем това равно приобщаване на жените и на мъжете в света на труда. И в моята страна в момента сега се дискутира за равенството на избирателите. Ако знаете какви забележки чухме в Сената и в Народното събрание за участието на жените в света на труда, просто е скандално, възмутително е. Това е действително израза на едно отношение, неравно отношение към жете и жените на пазара на труда. Така че каквито и да са механизмите, не е там, където е, трябва да наблегнем. А по-скоро върху крайната цел, това е да направим така, че жените да имат равни шансове да участват на пазара на труда, да бъдат включени в трудовия свят с стабилност на работното място и перспективи за кариера. Това е което ми се струва, че е от основна важност. Да, не забравяме миналото, имаше решения, които не бяха много удачни, но аз с този доклад, това, което искам да постигна е да не продължаваме да се влачим, да влачим тежеста на миналото, а да стабилизираме положението на жените и да имат да бъдат равни с мъжете и може би тази криза за нас сега е някакъв шанс да а, подчертаем този проблем. Именно в тази посока, която трябва да върват държавите членки. Аз, както казах, това, което каза госпожа Неведелова относно безработицата и труда на жените, е, запитвам се за това разделяне на, на, на труда, за което говорите. И ще знам въпроса. Може ли да си представим да разде... за да интегрираме мъжете, да разделим труда между жените? Всъщност, а за жените се казва пък всъщност, ако жена раздели работата си с друга жена, ние трябва много да внимаваме да не стигаме до някакви решения, които да са различни за жените и които може да ги направят още по-уязвими на пазара на труда. За интегрирането на дипломатите, да. За интегрирането на жените, да. Но жените да разделят труда си, защо пък не поискаме това да го направят всички? Аз съм много повече за това приобщаване при равни, на равния нога. Но ще имаме възможност да говорим по този въпрос, за да уеднаквим нашите виждания по тази тема. Чух какво каза госпожа Коста и госпожа Пападополо относно статистиките и аз в крайна сметка стигам до същото заключение като вас. Вярно е, че нямаме достатъчно статистика. Не може да изготвим програма за държавите, пътна карта с държавите членки, защото ние нямаме обща статистика, нито разбити статистики. Имаме някакъв частичен анализ, но може би не използваме достатъчно института за половете и може би трябва да се предвиди специфичен мандат по тази тема, който да се възложи на нашия институт в Вилнюс, защото ние имаме нужда от възможност да очертаем една пътна карта. Също така отбелязах и, че се говори за Европейския социален фонд за интегрирането, професионалното интегриране на жените. Да, това е също една от основните насоки. Винаги казвам, че интегрирането на младежите, интегрирането на жените, това са основните цели на Европейския социален фонд. Може би сте прави, като го упоменавате, тъй като изготвям в момента доклад за Европейския социален фонд. Може би не съм отделил достатъчно време да, го, да говоря за него именно в този доклад. Да, но вие сте прави и а, аз самата ще преразгледам а, домашната си работа. А също така а, отбелязах вашата забележка и анализа за социалните буфери. По всяка вероятност има и тук някои разлики, но всъщност какво имаме по тази тема? Не е особено много. Отбелязах също и забележката на Тигона на Пападополу за изтичането на мозъци, загубеното поколение. новото разпределение на потенциала в различните страни. Това беше, господин председател, съвсем набързичко. Нещата, които отбелязах от тази дискусия и ще мога някои нови въпроси да засегна в доклада и да предложа компромиси и изменени, компромисни изменения. Благодаря ви. Благодаря. Така приключваме работата по тази точка трябва да обявим графика на работа. Ще има гласуване в комисията на 19 февруари, а в пленарна зала ще разгледаме доклада през март. Така приключваме работата по тази точка. Преминаваме към следващата точка. Отчет относно посещението на делегацията на Комисията по правата на жените и равенството между половете в Дъблин, Ирландия, 29 и 30 ноември. Аз бях част от делегацията. Госпожа Астрид Люлинг, Минодора Кливети, Ангелика Вертман и Марая Корнелисън. Имахме и представители на секретарията Юта Холмейн и Золтан Петю. Имаше и политически съветници, Франциска Неер от НП, Вал Бори Йонстен от Социалистите и Демократите и Том Фили от АЛДЕ. Каква беше целта на това посещение? Да се запознаем с Ирландия в рамките на нейното председателство, да обсъдим въпросите на равенството, какво смятат да правят те, в тази област искахме да разгледаме как функционират равенството на половете и е, въобще равнопоставеността в Ирландия. Срещнахме се с министъра по равенството, правосъдието и отбраната. Тя се казва Катлин Линч – утре ще бъде тук. Срещата беше много дълга, 3 часа и половина. Първия час и половина обсъждахме само темата за аборта, много актуална тема за Ирландия. След това проведохме работен обяд с ирландски депутати. След обед имахме срещи с държавни институции, които се занимават с въпроси на равенството и накрая се срещнахме с представители на Ирландската комисия по човешки права. На следващия ден се срещнахме с неправителствени организации, например Националния съвет на жените на Ирландия, съвет за иммигрантите на Ирландия. Той се занимава с една кампания против проституцията в Ирландия, наречена Изключи червената светлина. Срещнахме се и с представители на кризисния център в Дъблин е, в областта на изнасилванията и представители на една организация, наречена Безопасна Ирландия. Обсъдихме ролята на жените в взимането на решения. Има промяна на законодателството на Ирландия, в следващите избори поне 30% от местата в избирателните листи трябва да са за жени. Всъщност, след изборите и промяната на квотите, която ще се осъществи допълнително, целта е да има 40% жени в Ирландския парламент. Накрая се срещнахме с Лусинда Крейтън, която е министър по европейските въпроси, обсъдихме нашето сътрудничество. Пътуването беше изключително приятно и интересно, научихме много неща. Имаше открита дискусия с ирландските ни колеги. Мога да дам пример. Когато обсъдихме аборта, например, а това е много чувствителна тема за ирландците, ние спокойно изказахме нашата позиция, ирландците дадоха своята позиция, виждаме, че има различни гледни точки. Аз смятам, че това посещение беше изключително ценно. Иска ли някой от колегите да каже нещо? Няма желащи да се изкажат, така че приключваме по тази точка и преминаваме към точка 7 молби за получаване на обежище в Европа, свързани с пола. Сравнителен анализ на законодателството, политиките и практиката по отношение на жените в 9 държави членки на ЕС. Ще чуем една презентация Имаме две гостенки, госпожа Елоди Солар и госпожа Дебора Сингър. Те ще ни разкажат за това проучване, което беше направено. Няма да узурпирам микрофона, ще им дам думата веднага, за да ни представят това интересно проучване. Заповядайте. Моля, седнете. So, please, you... Ей така, заповядайте. Uh, um, uh, Добър ден, аз се казвам Елоди Солар и е, работя в е, е, френска неправителствена организация, наречена Тер Дазиль, земята на убежището. Моята колега работи в британска неприятелствена организация, която посвещава дейността си на бежанците. Темата ни за молбите за получаване на обежище в Европа, свързани с пола, се нуждае от едно общо изясняване на фона, на който се проведе изследването самото изследване и накрая препоръките ни. Преди всичко, докладът беше част от един проект, съфинансиран от Европейския фонд за бежанците. Името му накратко е Генсен. Беше реализиран за периода 2010-2012 година и мисля, че изясни какво е отражението на въпроса за мъжете и жените работихме също с испански, е, унгарски и други неправителствени организации. Няколко думи сега за методиката на изследването. Е, бяха включени 9 е, страни, балансирани е, изтока, запада, севера и юга, както и страни, които получават голям брой молби за обежища и страните, които почти нямат такива обежища до първа, първото полугодие на 2011 година. Получихме 132 попълнени въпросника от най-различни заинтересовани страни. Адвокати, юристи, неправителствени организации, центрове за прием на беженци, национални органи и съдии. Проведохме 60 събеседвания с лица, които търсят убежище и бежанци. Основни констатации. Статистиката показва, че е, жените са средно една трета от лицата, които търсят обежище в Европа. Но има големи различия между отделните страни. В Швеция и Франция, е, например, е, е най-голям броят на жените, които търсят обежище, докато в Унгария и Италия – броят им е най-малък. Освен това, на първоинстанционно равнище признаването на статут и обежище се различава за жените в отделните страни. Процентът на получените статут на бежанци или обежище се различава. Статистиката разкрива и една добра практика в Белгия. Единствената страна, която използва е, специфични статистически данни, ориентирани към пола на лицата, е, търсещи убежище, още на първа инстанция. Не е пълен списък на насоките на работа и събиране на данни, но така или иначе е възможно при всяка молба да се проследи дали някой от тези мотиви съществува и в годишните доклади на страната тези данни фигурират. В изследването стана ясно, че в няколко страни има насоки за работа с мъжете и жените, като цяло в унисон с общите насоки на ООН. Така по-добре се изясняват особеностите на лицата, които търсят убежище и третирането им на национално равнище. Това е много полезна информация. Насоките са полезни, но за съжаление нямат задължителна сила и на практика въздействието им по-малко. В изследването анализирахме как Женевската конвенция от 1951 година и директивата за изискванията за даване на убежище се прилагат в съответните страни. Обежище се дава на всяко лице, което поради обоснован страх от преследване, поради принадлежност към национална, етническа, политическа или друга социална група, се подлага на преследване и търси защита от друга страна. Като имаме предвид това определение, първо проучихме до каква степен специфичното за един или другия пол е, насилие може да се смята за преследване и до каква степен опасенията от такова преследване могат да бъдат е, признати при разглеждането на молбата за даване на обежище. Разгледахме редица практически примери за тълкуване на насилието. Например, във Франция домашното насилие, сексуалното насилие и изнасилването не се приемат а, като признаци за преследване. В Испания пък Трафикът на хора не се приравнява към понятието преследване. Иначе казано, жените пострадали от този вид насилие не могат да търсят обежище поради опасения от преследване. Румъния е единствената страна от изследваните, която включва и пола като разграничителен признак при даването на обежище. Това е чудесно, защото Женевската конвенция и директивата не посочват пола като отделен критерий. Тълкуването на основанията по конвенцията разкрива, че няма пропорционалност при разглеждането на молби за обежища сред различните групи. За разлика от препоръките на ООН и петте критерия да бъдат разглеждани в светлината на разликата между половете. Разглеждат се а, молби, а, като се а, отчита на пола, но в много случаи се създават проблеми поради възприетото а, определение в директивата, то е мъгляво и се тълкува различно в различните държави членки. Например, някои страни се позовават на това определение, за да заявят, че принадлежността към специфична социална група може да се определя по пол. Други държави тълкуват е, определението в тесен смисъл и отхвърлят пола като разграничителен признак, което превръща търсенето на обежище за жените в лотария или избор между една или друга държава членка, където да подадат молба. Много важен елемент от определението на понятието бежанец е основателността на опасенията от преследване. Когато правим разграничения по полове, проблемът се осложнява още повече, тъй като много често жените се боят да говорят за своите опасения, налага се да споделят много лична, интимна информация, боят се, срамуват се, травмирани са много са причините, които пречат на разкриването на важна информация. Оценката на надежността е основа за приемане или отхвърляне на обежището. Липсата на подкрепени с документи свидетелства също затруднява даването на обежище, но много рядко има документи, които доказват изнасилване, домашно насилие или други прояви на насилие спрямо жените. А има страни, които пренебрегват тези обстоятелства и не вярват на жените. Тук ще пропусна част от презентацията си и продължавам по-нататък. Жените е, се въздържат да говорят за трудностите си, за насилието и преследването. Смятат, че не може на основата на пола да е, търсят убежище, дори в някои случаи. Поради тази причина се налага да има процесуални гаранции, като например достъп до специфична информация, гъвкавост на сроковете, отчитане на специфичните потребности или специфични условия за провеждане на събеседването. Имаме и пример за добра практика, отново в Белгия. Това е разпространението на листовки за жени, които търсят обежище в Белгия Материалът е преведен на 7 езика и обяснява свързани а, с пола права и задължения, някои специфични въпроси като контрацепцията, а, домашното насилие, трафика а, на хора. За пръв път подобни информационни материали се предлагат в страна членка Посочили сме и лоша практика. Например, ускорената процедура понякога допълнително затруднява жените при предоставянето на информация и съответно получаването на убежище, без нито една страна изрично да е изключила жените от процедурата за разглеждане на молбите за обежище, като се има предвид неохотата, с която жените споделят е, определени видове информация. Изключително важно е да имат възможност по време на събеседване устно да споделят своите опасения и аргументи. Има специфични обстоятелства, които пречат на жените да споделят информация. Това зависи от пола на водещия събеседването, от пола на преводача, който присъства или евентуалното присъствие на децата им е, в стаята. И в тази връзка има добра практика, предимно в северните страни, в е, Швеция, Белгия и Обединеното кралство. Няколко думи за обучението. Въпреки, че имаме примери на добра практика в някои страни, като цяло, лицата, които вземат решения, не получават достатъчно обучение, като цяло Органите, които се занимават с въпросите на обежището, рядко разбират специфичните проблеми за е, свързани с пола на лицата, подаващи молба за обежище. Изследването анализира и условията за прием на лицата, търсещи обежище, без да навлизам в подробности. Трябва да кажа, че някои от констатациите са потрясаващи във връзка с насилието спрямо жени, които търсят обежище, сексуални посегателства срещу непридружени е, жени или пък домашно насилие от страна на партньора. Жените са много уязвими. Неравностойно положение са и когато насилието е на основата на пола, те са безсилни. Искам да се спра на един конкретен въпрос, жените, които успяват да избягат от мрежи за трафик на хора в страните, които ги приемат. Те се нуждаят от сигурно обежище, в Италия и в Великобритания. Те се настаняват в специални центрове за лица търсещи убежище, когато те са пострадали от трафик. В други страни такива жени се настаняват в е, сигурни обекти, но общо с останалите лица, които търсят убежище. Добра практика в Белгия е обучението на персонала в приемните центрове, които а, познават а, особеностите на въпроса за различието между мъжете и жените. И накрая трябва да подчертая, че жените са особено уязвими при задържане. Непридружените жени, заобиколени от а, мъже, самотни майки, бременни жени, всички те са изложени на особено голям риск. Липсата на обучение на персонала в приемните центрове е факт във всички страни. Нашето сравнително проучване показва, че макар и да е на лице добра практика в някои страни, отношението към жените, които търсят обежище – не е твърдо установена а, практика. Държавите членки не бива да забравят, че жените търсещи убежище са преди всичко жени и имат своите специфични потребности и права. So... И така. Какви са последиците от тези заключения? И какви са препоръките? Както току-що разбрахте, има голямо разминаване между политика и практика. Освен тази непоследователност, се вижда, че има лоши практики, лоши условия на приемане. Например, когато една жена търси убежище в Белгия, тя ще получи брошура на 7 различни езика. Но ако отида в Малта, интервюиращия няма да попита нищо за евентуално изнасилване, сексуално насилие и ще вземе решение възоснова на първото си впечатление. Има такива големи разлики в Европа. В Франция жените се поставят в места, където жените ги където мъжете по-скоро е, предлагат да се прави секс е, и те не могат да направят нищо по въпроса. Трябва да има насоки в държавите членки. Повечето държави обаче нямат такива. Шведските насоки, например, не споменават равенството по признак пол. Има и добри практики. В Великобритания, например, има места за грижи за децата, но понякога се получава писмо, в което се казва, че в определени места няма места подобни на детски градини. една жена, която е в неизгодно положение в Унгария, може да получи доста оскъдни грижи от медицинска гледна точка. В Италия положението е малко по-различно, но като цяло медицинските грижи не са на високо ниво. Ако държавите членки не знаят какво да правят по отношение на жените беженки, те просто трябва да се обърнат към една съседна страна и да видят какви са добрите практики. Колегата Елоди каза, че в Великобритания има повече предимства за жените беженки, отколкото във Франция. В Лондон и в Париж Миналата година се срещнахме с заинтересовани лица, обменихме добри практики. В цяла Европа би трябвало да се учим едни от други, но дори и страните, които могат да се похвалят с добри практики, не могат да лежат на лаврите си. Всички добри политики трябва да се прилагат на практика, да не остават само на хартия. Нашите препоръки проистичат от изследването, което направихме. Освен това имаше едно изслушване от септември 2011 година. Там присъстваше Джин Ламбърт, една депутатка от парламента, юристи, учени и така нататък. В хода на разискванията нахвърляхме различни идеи. Много се радваме, че Джин Лампърт беше домакин на една среща по темата през май 2012 година. Много се радваме, че ни поканихте днес. Приемаме вашия доклад, оценяваме го високо. Ще дадем някои препоръки към доклада. На първо място, отделните държави членки трябва да приемат насоки за съдиите и за онези, които взимат първото решение, те трябва да се основават на препоръките на ВКБ ООН. И насоките трябва да се изпълняват на практика. Както знаете, конвенцията на съвета на Европа против насилието срещу жените има ясни препоръки в това отношение. Комисията, парламент и европейските институции трябва да отчитат винаги признака пол, когато се третират беженците и тази разлика трябва да бъде въплатена в законодателството. През юли 2010 г. Парламентарната асамблея на съвета на Европа публикува доклад относно различните особености на жените, когато те кандидатстват за статут на беженец. Тази тема трябва да продължи да се радва на нашето внимание. Би трябвало да се обърне повече внимание и на Европейската служба за предоставане на обежище. ЕАСО не може да пренебрегва правата на една трета от кандидатите за беженци. Трябва да има насоки, за интеграция на половия признак трябва да се събира информация от страните по происход, трябва да се събира статистика, която да е разбита по признак пол. Това всъщност е законово изискване. Радваме се, че работната програма на ЕАСО за 2013 година включва обучение за разликите между половете, когато те кандидатстват за убежище. Всъщност, вие имахте възможност да попитате какво прави ЕАСО по отношение на разликите между мъжете и жените беженци. Всъщност, НПО също имат важна роля. Насоките на Върховния комисариат за бежанците, но не трябва да бъдат смилаеми, да бъдат представени в разбираема форма за всички институции. Освен това, благодарни сме на Европейския фонд за бежанците за отделените средства за научна дейност. Сега се надяваме, че ще има практическо сътрудничество по темата. Доклада показва, че има голяма доза несправедливост. Много често жените са в различно положение, зависимост от това в коя страна ще се окажат. Така стоят нещата в момента, но не трябва да оставяме нещата на шанса. Трябва да има последователност и да повишим стандартите, защото всяка жена има право да получи една и съща закрива във всяка една държава членка на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ще говоря на шведски. Има ли някой, който иска да зададе въпрос? Искам да кажа, че вашата презентация е изключително интересна. Много научихме от нея Голям е вашия принос за работата на нашата комисия. Потресаващи са разликите между държавите членки. Много големи са те. Дадохте много примери. Има добри практики. Вижда се как добрия пример може да доведе до нещо положително във всички страни. Може би не трябва да говорим толкова много за отрицателните страни на проблема. Може би трябва да поговорим малко повече за положителните практики. Добре е, че има и препоръки в края, които ще ни улеснят в нашата работа. Всъщност, бихме могли да напишем доклад по собствена инициатива – възоснова на вашата презентация. Това може да бъде отправна точка за един бъдещ дебат по темата, тъй като е, материала, който е залегнал във вашия доклад, е изключително голям. Госпожа Коста поиска думата. Заповядайте. Ehm, volevo solo esprimere la mia apprezzamento per questa е, интересен. Благодаря. Искам да изразя високата си оценка за много интересното изказване, което чухме тук. Знаем, че разполагаме с много ограничено време и съм съгласна с председателя. По този въпрос ще бъде изключително важно е, да се разработи доклад е, по собствена инициатива от парламентарната ни комисия, защото много сериозно разглеждаме въпроса за националната законодателна практика и европейската практика в областта на даването на убежище. Надявам се да можем да получим вашето проучване писменно, за да се запознаем с него по-подробно. Вие говорите за разнообразен опит, за добра практика в една или друга страна. В някои страни на севера има добри практики, но видях, че и Италия, моята родина, е посочена като добър пример за спазване на Женевската конвенция и а, е, като добър пример за спазване на правата на бежанците и лицата, търсещи обежище. В рамките на един семинар можем да се запознаем с тази добра практика. Ще се огранича в изказването си до тук. Позволете ми да се запозная с вашето проучване. То съм сигурна, че осветлява дейността на местните неправителствени организации и местните органи. Това ще е, ни помогне много. Искате ли да кажете нещо в заключение? Um, Thank you very much for... Благодаря. Всъщност не мога да си чуя гласа. Благодаря ви за положителната реакция. Много се радваме, че доклада вече е на лице. Всъщност доклада не е на италиански, то е на френски и на английски. Ние не искахме да доказваме това как една страна се справя отлично, а друга не. Всъщност искахме да видим къде са разликите. Има примери за добри практики и така много се улесни нашата задача, защото ако всичко беше само отрицателно по своя характер, нямаше да знаем откъде да започнем. А сега показваме кое е доброто в Малта, Италия и така нататък. Председателя, още веднъж благодаря за това, че бяхте наши гости.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 Please, please go ahead, please. تفضلي تفضلنا. Bonjour et merci beaucoup. شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال ونحن